jeszcze troszkę czasu nam potrzeba na omówienie spraw formalnych, nim przejdziemy. Здравейте, колеги! Имаме няколко минути, които да посветим на организационни въпроси, преди да пристъпим към дневния ред и към съдържателните точки. Ако нямате някакви бележки, приемаме дневния ред. Е, разбира се, добре дошли на всички. Може би пропуснах да го кажа на, на всички присъстващи, членове на парламента, координатори, е, сътрудници и прочие. Виждам, че посещаемостта днес е сериозна. Какви съобщения? Е, излъчва се в интернет заседението. Е, господин Хаусник е поканил видеоекип в залата. Господин Яре поканил пък гости. Преводът се води на 16 езика. Нямаме чешки, датски, гръцки, ирландски, литовски, латвийски, малтойски, словашки и шведски. За което се извиняваме. По-нататък размяна на мнение по е, законодателната работа във връзка с реформата на ОСП, стратегическите планове на държавите членки, е, по-нататък е, обща организация на пазарите и накрая хоризонталния регламент. Всичко това за ОСП. Реформата на общата селско-стопанска политика за следващия програмен период до 2027 година. През идните седмици ще гласуваме доклада и измененията, докладчика, докладчиците в сянка, секретариатите и политическите групи е, не, не жалиха усилия всичко да е готово, предвид и значителния брой изменения и допълнения на време. Да не отнемам аз повече време. Става въпрос за госпожа Гарсия, преди всичко докладчик, която ще ни запознае с измененията, компромисните изменения. 35 технически срещи са проведени, още 5 са насрочени, 17 съвещания на докладчиците в Сянка. Господин Андрио също за съответния си доклад, съответно госпожа Мюлер, 3 доклада. И, а, както знаете, внесени са изменения на различните постоянни комисии на парламента, регионално развитие, развитие, околна среда, бюджетен контрол. Предлага се също така, тук вече предлагам да ограничим времето на докладчик по 5 минути. Е, не знам, може, може би възразявате, но ви моля, моля ви да се постараете. Аз не съм чак и толкова строг. Край на краища, докладчиците са господари на процедурата. И веднага давам думата на първата докладчица, госпожа Гарсия. Имате думата, госпожо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ни давате възможността днес да говорим за напредъка по тези три документа. Реформата на ОСП. По отношение на стратегическите планове, първото, което трябва да кажа е благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на докладчиците и по другите два документа – благодаря на техните екипи, на политическите групи, на секретарията. Благодаря за работата им, за посвещението. Благодарение на това за рекордно малко време успяхме да се справим. Нямаше никакво време от коледа до сега. Имаме 123 компромиса от около 5000 различни изменения. Както вече казах, имаше множество заседания, 35 технически заседания. Освен това имаше 15 други заседания. Днес е последното от тях, което сме предвидили. Пак казвам, ние работихме в изключително бързи темпове. Но Работихме последователно, разгледахме целият документ. Техническите теми са приключени на практика. Това, което остава, са големите решения по самите цифри. Трябва да се отразят безпокойствата на всички наши колеги, както и на животновъдите, на фермерите от Европейския съюз. Трябва да се знае, какво ще направим с основния доход за устойчивост, какви стойности ще заложим по схемите. Мисля, че и по първия и по втория въпрос трябва да бъдем реалисти. Необходимо е да си дадем сметка, че включително и нашите колеги, които гласуваха становището по околната среда, стигат до крайности – трябва да се отчете, че има държави членки, които заделят част от националния портфел за важни плащания. Например, плащанията, обвързани с производството, те са много важни в определени области, където има огромни трудности. Нека ви напомня, че наскоро одобрихме един доклад за виното и козишките продукти – точно по тази тема. Освен това, има партии в държавите членки, които се борят за това. За това ни трябва реалистичен баланс при заложените стойности. За това сме предвидели и две такива заседания днес и утре. Много от държавите членки се притесняват за таваните, които са задължителни. Тук също трябва да сме реалисти да има гъвкавост спрямо нуждите на държавите членки и прехвърлянията между първия и втория стълб, както и обратното. Трябва със сигурност, освен това, да сме сигурни, че ще има наистина помощ за младите фермери, такава каквато е искаме. Защото младите европейски фермери трябва да могат да се възползват от ОСП. Остават политическите решения накрая. Ние стигнахме до позиция, която би трябвало да може да се подкрепи от мнозинството в нашата комисия но трябва да видим и какви са позициите на политическите групи. Ние сме предвидили гласуване за 2 април. Би трябвало да можем да се съобразим с различните политически позиции на депутатите, но също така и на животновъдите и фермерите. Би трябвало те да се чувстват подкрепени. Да се види, че депутатите вземат правилните решения за селското стопанство. Най-важното е да се запази идеята, че ОСП е важна за всички европейски граждани, защото ние трябва да продължим да поддържаме една политика, която осигурява качествена храна на достъпни цени за всички граждани, дори и тези, които не са пряко ангажирани в отрасъла, всъщност ще видят, че има много благотворно отражение върху техния живот. Още веднъж благодаря и очаквам коментарите ви. jednak wysłuchamy wszystkich sprawozdań. Нека да изслушаме всички докладчици, предлагам, и след това да проведем обща дискусия по трите доклада, тъй като много от елементите на тяхното съдържание са сходни. Господин Андрия има думата. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, на свой ред е, е, бих искал да ви запозная със своя доклад, е, посветен на общата организация на пазарите. Е, много са внесените изменения и допълнения. Работата между докладчиците в Сянка приключи миналата седмица. На свой ред аз, разбира се, също благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното активно участие в извършената работа. При това, както знаете, в твърде съкратени срокове. Бих искал, разбира се, да благодаря на секретарята на Комагри, е, който работи отлично, което е и обичайно за него. Правната служба, която ни съветва по, по съществени елементи на политическите групи, както и на всички сътрудници и на колегите депутати. Благодаря на своя технически екип и на моята политическа група. Е, всички, които работиха отлично. 11 технически съвещания, плюс съвещанията на докладчите в Сянка, благодарение на което простигнахме известни компромиси. Ам, компромисите, които са разпространени от миналата седмица, впрочем, а, а, обхващат близо 550 а, изменения не включват 200-те изменения по преамбилната част, обаче, на моя доклад, 50 съществени изменения останаха извън компромисните. Във всеки случай, вота ще бъде облегчен. Е, като, прочем, се има предвид, да, да се има предвид, че е, текста така наречен омнибус е, ни помогна в значителна степен да работим по доклада по въпросния регламент за общата организация на пазарите. Всички изменения на колегите бяха отчетени. Благодаря им, прочем, за активното участие, благодарение на което прецизирахме, уточнихме, обогатихме доклада и аз мисля, че авторитета, тежестта на нашата комисия е, ще порасне в резултат от всичко това. По стотината някъде е, компромисни изменения, само 15 се отнасят до предложения на комисията. Останалите са свързани с аспекти на действащото законодателство, било в желание то да бъде подобрено, особено що се отнася до регулирането на пазарите на селскостопанска продукция и засилването на относителната позиция на първичните производители в снабдителската верига. измененията, които имат особена стойност, според мен, са свързани с лозарството. Няма да навлизам в детайли тук, но имаме изменение докладчика, имаме компромисно изменение, е, е, изменение внесено от зелените. Те са, те са близки едни до други, но, но ще видите, има, има някои детайли, които ги различават, съответно ще бъдат гласувани отделно. Е, що се отнася до наименованията за происход, етикетажа, високоалкохолните напитки, всичко това е обхванато. Пак няма да навлизам в детайли, не е това целта на днесното ми изложение, но все пак е, можем да споменем организа... казаното за професионалните производителните организации на първичните производители, браншови и междубраншови. Благодарение на измененията, които са внесени, ние е, настояваме те да играят по-решаваща роля в съответните отрасли. И най-сетне въпроса за прозрачността на пазарите. В това отношение постигнахме значим компромис и той е залегнал в доклада. Е, по регламента за качеството имаме редица технически компромиси за изясняване на положението и най-сетне е, регламента за покрепата оказвана на крайно отдалечените е, райони и острови – Комисията в случая предлага един съкратен бюджет. Ние естествено настояваме е, за запазване на бюджета с оглед спецификата на тези части от Съюз. Ето това е, господин председател, в няколко думи. Мисля, че докладът е добър и той е, дава възможност по трите основни въпроса лозарство, професионални организации е, и е, средствата за управление на кризи, по тези елементи докладът е, има своя принос, своята добавена стойност. Докладът е разпространен, е, вече от вас зависи как да организирате вота в комисия, в пленарната зала. А, така че да, да, направим една решаваща стъпка напред е, в е, организацията и политическото управление на селското стопанство. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще изслушаме последния доклад, че госпожа Мюлер. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че днес мога да докладвам за постигнатия напредък прозрачност на ниво институции и упростяване на управлението. Това са основните цели, които преследвах по хоризонталния регламент. До момента бяха проведени 13 срещи на техническо ниво и 5 заседания на докладчиците в Сянка. Взаимодействието между колегите протича много хармонично, ориентирано е към резултати. Бяха внесени 863 изменения. До момента са изготвени и одобрени 15 компромисни изменения, които обхващат 234 изменения. Бяха договорени компромисни изменения по всички онези членове, които нямат отношение към изпълнението, постигането на резултати и към изискванията за отчитането. 16 компромисни изменения, обхващащи 330 изменения, все още се обсъждат. Гласуването по хоризонталния регламент няма да трае много дълго поради това. Основният принцип при разработването на компромисите бе да се концентрираме върху основните въпроси и заедно да работим по цялостния контекст. Ключовите въпроси са отчетени в текста. Става дума за това, кои компетентни органи отговарят за какво и с какво могат да допринесат за упростяването. Друг принципен въпрос са и задълженията за отчитане от страна на държавите членки пред комисията и критериите за отчитането. Няколко думи за структурата на управление. Тя е уредена в член 8 до член 12. Тук са очертани и ясни правомощия за отделните органи постигнахме това с компромисните изменения. Заедно с госпожа Херанс се договорихме за това член 110 и член 111 да останат в стратегическите планове. Мисля, че тук им е мястото. Има все още обаче някои въпроси, които са критични. Става дума за самооценката на системата за управление от страна на сертифициращия орган. Тук, според нас, комисията и в бъдеще трябва да може да има възможност при наличието на основателни причини да извършва проверки. Става дума за член 40 и член 47. По тези членове също тясно си взаимодействахме. При... Възниква един принципен въпрос. Става дума за компромисното изменение, изготвено тук и обвързването му с члена за стратегическите планове. На базата на тази връзка с хоризонталния регламент трябва да продължим работа от тук нататък. Става дума за по-общия контекст на резултатите и проверките. По-настоящем системата се основава на спазването на правилата и процедурите. А в бъдеще се предвиждам да се наблегне повече на постигнатите резултати. Това означава, че в бъдеще производителите няма да трябва да спазват толкова подробни правил, подробно разписани правила. Ще трябва държавите членки да докажат обаче постигнати от производителите резултати. Това ще е един доста рязък преход в системата, но според мен това е правилният път. Трябва системата да се ориентира повече към резултати, но как може най-ефикасно да се постигнат тези резултати и как да се осъществява контрол върху процес. Мисля, че за да си отговорим на тези въпроси, ще е необходим преходен период. Системата първоначално ще трябва да се прилага на доброволен принцип от производителите. Що се отнася до обвързването с условия, мисля, че системата за екологизиране по-скоро трябва да бъде уредена в частта за екосхемите. Но това ще бъде дообсъдено по-нататък. Има и още нещо, което е много важно за мен. Подробно обсъдихме тъй наречения резерв за кризи. По него бяха внесени над 50 изменения. Имаше много искания за повече финансиране в рамките на МФР или извън нея, в рамките на бюджета за ОСП или извън него в момент, в който вероятно предстоят повече кризи в бъдеще, би трябвало финансирането за резерва за кризи да е в рамките на МФР. Този резерв трябва да се използва според мен изключително и само за справянето с кризи. Това мое предложение бе обсъдено подробно. Постигнахме съгласие по него, а именно, че ще трябва да бъдат включени в този резерв и средства за намеса на пазара. Това бе компромис спрямо господин Дантан. Много болезнен за мен компромис. Като либерал не ми бе лесно да го направя. Резервът за кризи ще се нарича в бъдеще резерв за кризи в селското стопанство. В него са включени и мерките за стабилизиране на пазара. Първоначално предвиденият бюджет е 400 милиона извън съответните фондове, но в бюджета за ОСП. Това бе компромисът, който постигнахме. А ако има потенциал за увеличаване на финансирането, до 1,5 милиарда, то ние ще сме последните, които не биха искали тези средства да се използват целенасочено. През идната седмица ще обсъдим връзката с член 121. Продължавам да преследвам целта да приемем законодателен акт от областта на селското стопанство, който да гарантира максимална прозрачност на ниво управление, както и максимално упростяване на процесите на вземане на решения. Искам да ви благодаря също и за добрата ни съвместна работа от изминалите седмици и месеци. За се Благодаря, госпожо докладчик. Пожелавам добре дошли на гостите на господин Норберт Линц. гости от неговия избирателен район. И по-конкретно от региона на град Улм. Е, добре дошли, обсъждаме интересна тема и се радваме, че може да ни чуете, да се включите е, в разговори с депутатите. Ам, да започнем сега разискванията. Впрочем, най-напред би било логично да изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Нойхел има думата. Благодаря ви, благодаря за организираните дебати, благодаря на колегите си докладчици в Сянка, както и на докладчицата. Нека отначало помена едно принципно положение. По ОСП в бъдеще трябва и може да се постигат повече резултати. Има свръхконцентрация на земи в Европа. Освен това, 20% от производителите получават 80% от плащанията. Това са изкривявания, които не можем вече да поставим под никакво съмнение. За това са и необходими промени, за да се коригират тези изкривявания. Първоначално не бях изцяло против предложението на комисията. Исках да очертаем онези области, в които вече няма обща селскостопанска политика, се прилагат разнопосочни действия. Държавите членки трябва да имат повече възможности за гъвкавост. Да, няма нищо лошо в това, но тук има една голяма въпросителна. По-голямата гъвкавост трябва да е обвързана и с ясни механизми за контрол, както и с ясни правила. Само тогава има смисъл от гъвкавост в ОСП. Европейската сметна палата с право заяви, че предложението на комисията не съдържа достатъчни и ясно измерими правила. Не предвижда също така и упростени и ясни механизми за контрол. Това е един, една от основните слабости на предложението на комисията. Според сметната палата. Механизмът за контрол, така както е предвиден от Европейската комисия, трябва да остане в настоящия си вид. Трябва да има възможности за контрол и в бъдеще. Само така ще може поетапно да осъществим преход в системата. Няколко думи показаното от докладчицата. Да, обсъдихме 123 компромисни изменения, но нито едно от тези компромисни изменения все още не е окончателно одобрено, тъй като още от самото начало ни беше ясно, че трябва да постигнем цялостна договореност накрая. Договорихме се по някои технически въпроси, но принципните въпроси, като например размера на финансирането, както и задължителното финансиране за екосхемите по първия стълб, задължителността на таваните в държавите членки и други въпроси все още не са изяснени. Докато не е изяснено всичко това, няма да бъде одобрено окончателно нито едно компромисно изменение. Мога да кажа това от името на социалистите и демократите. Много ми е симпатична докладчицата. Тя наистина има воля за компромис, готова е да постигне договорености с другите политически групи, но има много големи различия помежду ни. Докладчицата постоянно настоява за 60% преки плащания като минимална стойност, която да бъде предоставена на производителите. Аз пък настоявам за повече финансиране за екосхемите, така че не знам дали накрая ще успеем да постигнем съгласие. Доброто на този преговорен екип е, че всички наистина искаме заедно да постигнем успех. Никой от нас не саботира процеса, но все още са много големи различията помежду ни. Предстоят още две заседания на докладчиците в Сянка тази седмица. Да се надяваме, че ще постигнем съгласие. Пътят до там ще е дълъг и трънлив. Chciałbym попросить е, експертов. Председателят бих помолил експертите на Европейската комисия за следното. Ако е възможно да реагират на казаното. Ние непрекъснато казваме, че 20% от земеделските производители получават 80% от плащанията. Но тези 20% по принцип би следвало да представят около 70% от обработваемата площ. Е, е, е, продукцията е свързана с експлуатираната земеделска земя. Търсим конкурентоспособност на хектар обработваема площ. И тук фактически играе роля така наречения ефект на мащаба. Тъй като очевидно постоянните разходи имат една по-особена разбивка. Бих помолил наистина експертите на Европейската комисия да дадат да, да, някои подробности. Е, значи, площа на, на тези 20%, получаващи, както се твърди, 80% от е, плащанията. За мен е, въпросът е наистина важен, тъй като той поражда емоции, така да се каже. Буни, буни духовете. А, аз също съм от регион, главно с дребни производители. Но човек трябва да погледне по, по-високо, по-общо и да се запитаме как да повишим общо конкурентоспособността на селскостопанското производство. Извинявайте. Господин Дантен, извинявайте, каза председателя, че отнемам толкова време. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Очевидно, в качеството на докладчик или докладчик в сянка по такъв един въпрос, човек трябва да, да прояви волята да потърси компромис. Така че на вниманието на госпожа Мюлер, аз не съм ви направил подарък, госпожо Мюлер. Аз съм застъпвал позицията на ЕНП в хода на проведените преговори. Е, и аз бих искал да коментирам по, реда на, на изложеното от докладчицата. Първо, бих искал да приветствам колегата Еранс за изключително важната извършена работа. В същото време, съжалявам, че обвързаните помощи не се запазват на предходното си равнище – и още е, смятам, че е достойно за съжаление, що се отнася до екосхемите, че е, не успяхме в хода на дискусията да изясним, що е то екосхема. Ами ми се струва, че объркванията, които могат да възникнат между екосхемите и, еко, или и мерките за екологосообразност, така нареченото позеленяване, биха могли да нанесат вреда на цялата обща селско-стопанска политика, да се стигне до а, а, натрупване на различни административни системи а, за сметка на реалния осъществяван контрол. Що се отнася до хоризонталния регламент, така наречен. Е, благодаря на, на докладчиците. Много, много добре работихме заедно, трябва да кажа. Ам, вписахме усилията си в, в руслото, така да се каже, на въпросния омнибус, е, опитвайки се да потърсим едно равновесие. Е, има един далеч по-деликатен въпрос. Обаче за, за винарството, в случая за за алкохолното равнище от една страна и от друга страна за въвеждането на редица сортове е, от общия сорт Вини Ламбруска. Признавам, че заключението в край на кращата не съответства на първоначалните ми намерения. Но е, след като доста обсъдихме помежду си и слушахме представители на отрасъла, смятам, че е известно развитие, особено що се отнася до безалкохол, безалкохолните е, вина, бе, е, е, е неизбежно. Що се отнася до новите и, е, сортове и връщането на някои до сега забранени, прочим, сортове от Вини Сламбруска, мисля, трябва да сме наясно, що се отнася до експерименталната фаза преди е, масово въвеждане в експлоатация. И компромиса на господин Ландрио, е, мисля, е добър. Дебатът, посветен на изменението на климата, е неизбежен, разбира се, както във всеки един отрасъл, е, но експертите са на мнение, че Винис е, Ламбруска е, биха били уязвими на сушата и, и, и на високите температури. Това са по-скоро сортове, които са устойчиви на ниски температури. Та не знам. Що се отнася до хоризонталния регламент, благодаря на госпожа Мюллер. Наистина по време на последното съвещание на докладчиците в Сенка постигнахме един добър напредък. Що се отнася до кредитите, на разположение на комисията и през целия програмен период и особено по време на криза политическите групи се обединяват около становището да се задели значителен а, резерв, а не някакви си 400 милиона. Битката със съвета ще бъде сериозна. А, знаете, съветът а, държи винаги да се връщат обратно в общия бюджет на е освоените суми, така че ни предстои едно сериозно предизвикателство що се нася до останалата част от хоризонталния регламент и особено за изпълнението, е, оценката на постигнатите резултати, съответствие с нормативната уредба, все още ни остава работа. Напредък има, но мисля госпожа Мюлер каза, в край на краща трябва да постигнем съгласие между групите, дори по конкретния текст има някои езикови е, проблеми, специално за различните показатели и, и техните дефиниции. Е, но мен ми се струва, че ако подходим добронамерено едни към други, ще стигнем до, до, до е, добър крайен резултат. Впрочем, по отношение на стратегическите планове, е, стигнахме до един анекс, до едно приложение, благодарение на което гарантираме една действителна обща селскостопанска политика, тъй като знаете, риска, който е надвиснал над нея, е за нейната ренационализация. Благодаря. Благодаря, господин Хаусник, има думата. <clears throat> Е, Уважаеми колеги, работим в дух на градивност, действително, но нерядко не можем да дадем един отговор на големите въпроси от областта на ОСП. Показаното от госпожа Гарсия. Не знам Откъде ще дойде това финансиране? Госпожа Гарсия каза, че може да се постигне компромис, но особено големи са различията помежду ни по този въпрос. Комисията предвижда преход в системата, предвижда да се вмени повече отговорност на държавите членки. Принципно човек би трябвало да се отнесе критично към едно такова предложение. Толкова много са празнотите в него, че не знам откъде да започна. Какво се има предвид с климатични мерки в размер от 40%? Всяка една държава членка може да определи някакви мерки по свое осмотрение за полезни за климата. Не знам също така как ще се договорим и за екосхемите. Не са ясни процентите там. Какво представляват всъщност тези екосхеми? Мисля, че комисията трябва да помисли по този въпрос не може да го остави на държавите членки. Така няма да можем да осъществим реформа. Огромна е загубата на биологично разнообразие. Климатичните промени са факт, така че наистина трябва да осъществим преход. ЕНП пък настоява категорично за преките плащания на хектар. За тях екологосъобразните мерки са просто някакво незначително допълнение, но не може да работим по този начин. Говорим за предвиждането на тавани. Знаем, че в съвета ще се наложат определени държави членки против това. Не би трябвало да им даваме тази възможност накрая да се наложат. Европейският парламент трябва да поеме нещата в свои ръце. Тук мисля, че обсъждаме по-скоро детайлите, а не принципните въпроси. В такъв случай няма да е очудващо, ако ще гласуваме в продължение на 4-5 часа по този текст. Ще се стигне до това, тъй като не е постигнато съгласие по принципните въпроси. И тук в комисията ни трябва да сме наясно с това, че сме задължени не само на сълскостопанските производители, но и на околната среда и на потребителите. Госпожа Гарсия каза, че Комисията по околна среда е взела драстични крайни решения. А какво решение взе всъщност тя? 30% от средствата да бъдат заделени за екосхемите. Няма нищо драстично в това. Тук от друга страна се отстоява максимален размер на средствата за производителите, но не това трябва да е подхода. Трябва да се запитаме дали наистина с това, което изработихме до тук, ще променим нещо по същество. Силно се съмнявам. Толкова много са точките, по които все още не е постигнато съгласие, че по време на триалога парламентът няма да постигне нищо. Държавите членки просто искат да се запазят националните им пакети за финансиране. Не желаят да се променя нищо по същество. Затова нека продължим работа по тези предложения и нека накрая да сме постигнали нещо в името на околната среда, борбата срещу климатичните промени и по-дребните производители. Нека не работим само в полза на крупните производители, които ще са основните печеливши от тази реформа, тъй като ще продължава да има плащания на хектар. Но не бива в бъдеще нещата да зависят само от размера. Merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че че не се очертава каквото и да било сериозно решение в хода на тази реформа, а, а, а, а ние тук настояваме, че можем да стигнем до края на, на, на своите желания. Крайно неудовлетворяваща е тази реформа, която върви някакси насляпо. И разбира се, във връзка с бюджетните задели, които се предвиждат за следващия програмен период за ОСП, е просто невероятно. Е, днес е необходимо преди всичко да осигурим бюджета на ОСП. Това трябва да бъде главното направление на нашите е, усилия. Е, е, разбира се, по същество нещата могат да се изменят. Но, госпожо Мюлер, това, което предлага комисията и което вие подкрепяте в доклада си, става въпрос за системата за управление на политиката, е прекалено строго за държавите членки, поражда нова административна тежест и за съжаление това ще има крайно отрицателно въздействие върху крайните бенефициери. Търси се уж, уж някакво упростяване, но аз не го виждам. Вие смятате ли наистина, госпожо Мюлер, че ще може да се направи нещо, да се, да се посъкрати броя на огромното количество контролни мерки, санкции и така, така нататък, без каквато и да била гаранция, прочим? Е, че, че би бил постигнат е, успех е, от, от финансова гледна точка. Нашата работа е да направим така, че средствата заделяни за ОСП да стигат максимално пряко до онези, които се нуждаят от тях. Една силна и коректно финансирана обща селскостопанска политика, за съжаление, обаче ние отстъпваме по отношение на бюджет. Може ли да хвърлите известна светлина? Тоест, доколко ви подкрепят политическите ви партньори в усилията ви да се заделят повече средства за ОСП от другите програмни приоритети. Благодаря. Господин Вайц има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, по време на преговорите за общата организация на пазарите, атмосферата бе много градивна постигнахме съгласие по редица въпроси, но въпросът за определението на ароматизираните вина не е принципен в рамките на ОСП. Също така не е принципен въпрос и това дали трябва да се забранят сортове като витис ламбрускас, за които се използват много малко пестициди, които са много устойчиви на различни метеорологични условия, за сметка в полза на други сортове. Миналия петък, госпожо Херанс, стотици деца и учащи се протестираха за една по-справедлива политика за борба срещу климатичните промени. Наясно ли сте също така, че и селското стопанство в момента вреди на климата, като използва пестициди, внася соя от държави на другия край на света и така нататък? Осъзнавате ли също така, че с настоящите предложения селското стопанство може да стане част от от решението, например чрез устойчиво горско стопанство, чрез опазване на регионалното и биологичното земеделие отдаването на приоритет на тези сектори. Осъзнавате ли всичко това? Е, Колегата Фланаган. Първата цел при тези преговори за мен беше да получим нещо, което се желая от много от колегите в тази комисия, от НП, от социалистите и демократите. Мога да изброя всички групи защото мнозина от тях искат едно и също да изоставим предишната система за плащания, замислена преди 25 години и да стигнем до пълна конвергенция. Но това може би пък не са желанията на абсолютно всеки. Аз смятах, че всеки тук иска да представлява интересите на фермерите, на хората от селските региони. Мислех си, че най-добрият начин това да се постигне би бил наистина да имаме пълна вътрешна конвергенция, най-малкото до края на 2026 година. Но съгласно първоначалното предложение на комисията, те искат да се стигне само до 75%. Сега се оказва, че някои искат промени от ТНП, но има и много голяма неотстъпчивост. Разбира се, времето ще покаже, но как ще обясним на обществеността, че не сме изпълнили целта си. В крайна сметка хората на Европейския съюз плащат за нас и те трябва да си получат това, което им се дължи. Също така, господин председател, възможно е да се направи нещо, защото не може по-голямата част от парите да стига до малцина. Знам какво се случва в моята страна. Производителите са тези, които са важни за нашата храна и ако ние не им дадем 1000 евро на хектар, е, всичко ще пропадне. Не може да се разчита само на ефекта, че нещо ще стигне отгоре до долу. Като горе, разбира се, са лешоядите. Е, да, може нещо да ти падне на главата, когато те са отгоре, но не това, което искаш. Като говорим за продукцията, аз се водя от фактите в моята страна. Средният фермер който продълж... получава над 1000 евро на хектар, всъщност произвежда по-малко 240 евро на хектар и това са едни от най-добре работещите фермери. Това са средните плащания. Тези, които получават по-малко от 100 евро на хектар, получа... произвеждат горе-долу толкова, колкото и тези, които получават по 1000. Затова нека да не защитаваме незащитимото. След това екосхемите, отдавна говорим за тях. Но не сме решили какви да бъдат. Неведнъж сме заседавали, неведнъж сме говорили едно и също. Представете си все едно някой 10 години да обсъжда каква е рецептата за кекса, който ще сложат в урната и след като са стигнали до решение по това, преминават към другото обсъждане как да изглежда този кекс. Аз няма да одобрявам решения, които вземат пари от един фермер – и дават на другия за сметка на първия. Е НП казва, че ни трябва по-справедлива система за плащания. Аз знам какво правят обаче те, знам какво правят и в Комисията по бюджетен контрол и съм напълно отвратен. Ако ще гласувате така, то сте пълни лицемери. Dziękuję panie pośle, dobry przykład z tym ciastem, bo święta się zbliżają. Teraz pan poseł Caputo. Господин Капуто. Грация. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчиците Херанс, Мюлер и на третия колега за много добрата работа, която свършиха при много сложни обстоятелства. Постоянно се променяше графика, ту тръгваха нещата, ту отново имаше застой. Ще започна с онова досие, по което кавички сме постигнали малко повече напредък. Става дума за общата организация на пазарите. Благодаря на Ерик за отличната му работа по това досие. В рамките на много кратък период успя да приключи работа по доклада и да намери компромиси, удовлетворяващи почти за всички докладчици в сянка по всички ключови моменти, като например публичното и частно управление при кризи, контрол върху офертите, управление на лозаровинарския сектор и други. По-сложна бе работата по другите два доклада. Там бяха по-сложни обстоятелствата. Предложението за бъдещето на ОСП на комисията предвижда радикална, безпредседентна промяна в парадигмата, тъй като предвижда преход от един предписателен режим, основаващ се <clears throat> по-скоро върху нормите за допустимост и спазването на правилата, към модел – ориентиран към постигането на конкретни резултати при условия на колкото се може по-голяма гъвкавост за държавите членки, за да се вземат предвид специфичните им потребности. Така комисията в бъдеще вече няма да играе основна роля при управлението на ОСП. Ще извършва по-скоро мониторинг върху работата по постигането на конкретните цели на държавите членки, които пък следва да допринесат за постигането на общите цели по политиката. Тази рязка смяна в парадигмата буди загриженост сред мнозина колеги, включително и сред колеги в моята група. Мисля, че трябва да положим усилия за намирането на компромис, нещо средно между спазването на правилата и процедурите и по-гъвкавия подход, ориентиран към резултати. Това е предложението на комисията. Тя предлага да има по-голяма отговорност и ангажираност от страна на държавите членки колегата докладчик по хоризонталния регламент предложи тъй наречения предпазен механизъм, в рамките на който комисията може да се намеси в случай, че не работят добре системите за контрол, най-вече по отношение на редовността на разходите и определянето на допустимостта на разходите по стратегическите планове за ОСП. Мисля, че това е един добър компромис, по който може да се работи. Този предпазен механизъм може да ни даде възможност да откликнем на един от основните моменти, будещи загриженост към момента. А, именно изразходването на европейските фондове при едновременно съблюдаване на новия модел за изпълнение, предложен от комисията. Мисля, че не бивам да подхранваме аргументите за отхвърляне на това предложение. До края трябва да направим всичко възможно, за да го доусъвършенстваме с измененията и компромисните си изменения. Така регионите няма да бъдат изоставени. Много ви благодаря. Също така, ако обичате, се съобразявайте с ограничението на времето, господин Ердюш. Благодаря, господин председател. Нека се спра сега върху двете най-важни за мен теми. Общата селскостопанска политика <clears throat> подлежи на споделено управление, т.е. в най-важните области от управлението комисията не разполага с пълна власт. Не може да определи коя държава да получи преки плащания, коя не и какви да са предварителните условия, които трябва да са на лице за това. Трябва да прави много ясна разлика между тези области, в които комисията има правомощи и тези, в които няма, що се отнася до одобрението на стратегическите планове. Нашето предложение не предвижда никакви промени по предложението на комисията, което според мен е напълно неприемливо. Какво смята докладчицата по въпроса? Освен това, финансирането, обвързвано с производството, не нарушава според мен функционирането на пазара. Този модел бе въведен, за да се гарантира оцеляването на най- неоправданите производители, на тези, които получават най-малко средства. И не е и очудващо, че се предвижда запазването на нивото на подпомагането, обвързано с производството, изключването му от тавана. Какво мисли докладчицата по въпроса? Благодаря, госпожа Катайнен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка. ние се ограничаваме до модела представен от комисията. Би трябвало всяка държава членка да има достатъчно доверие, че ще може да изпълни своята селско-стопанска политика. Трябва не само да се мисли за поставянето на условия и за по-гъвкава политика. Господин Хойзлин говори за помощта за селските стопани. Точно това е най-добрият начин да инвестираме и в околната среда. Според мен, така можем да имаме и една много добра реколта, без да вредим толкова на околната среда. Така че това е оправдано. Но някои неща очудват. Например, поставянето на тавани при помощта. Първо, самите стопанства с много различен размер в различните държави. Имаме факултативните норми. Трудно е понякога и да се изчисли помощта. Затова аз се питам дали помощта, обвързана с производството, би могла да бъде изключена от изчисленията на таваните, както това се прави с компенсациите. И още нещо, инвестирането в дренажа. Не трябва ли това също да бъде включено като забранена инвестиция? Разбира се, в някои страни на Северна Европа не може да нямаме такова обезводняване на области. Благодаря. Благодаря ви. Господин Яр. Благодаря. Две предварителни бележки. Не е добре да се обсъжда реформата на ОСП в навечерието на предизборна кампания. Не е това подходящият момент, но ние не сме английският парламент, така че вероятно ще можем да вземем <clears throat> някакво решение. Нерядко се твърди, че селското стопанство не допринася достатъчно за борбата срещу климатичните промени. за това и подкрепям предложението на комисията. Мисля, че новият модел на изпълнение, който тя предлага, е един голям шанс. Ще може да определим по този модел доколко селскостопанските производители допринасят за постигането на тази цел и за благото на обществото. Но има, според мен, и един друг проблем – до момента програмите се разработваха така, че да няма вероятност от санкции. Мисля, че трябва да се преосмисли този модел. За това ще е необходима поне още една година. Затова и трябва да се предвиди достатъчно дълъг преходен период. Това ще е необходим на администрацията, за да приложи тя новия модел на изпълнение. 20% от производителите получават 80% от плащанията. Мисля, че тук трябва колегите, които твърдят това, да поработят малко по математическите си умения. Ако искаме да се промени тази система, то ще трябва да се наложи таван за големината от, настопанствата. Таван от 20 хектара, но в Бавария, например, стопанствата са със среден размер от 50 хектара, т.е. биха излезли далеч извън този таван. Така че не се очудвайте, че от това, което предлагате, в крайна сметка няма да излезе нищо. Затова и подкрепям предложението на докладчицата. Тя предлага дегресивно намаляване на тавана. Държавите членки трябва да имат повече гъвкавост в това отношение. Още едно допълнение – Става дума за екосхемите. Би ми се искало държавите членки да имат възможност при прехвърлянето на средства от втория към първия стълб екосхемите да останат в втория стълб. Според мен програмите за екологосъобразни мерки могат да сработят единствено ако се предвиждат за срок от повече, за по-дълъг срок. Затова и трябва да останат в втория стълб. Решението по въпроса трябва да може да се вземе от държавите членки. Член четвърти. Мисля, че всички трябва да сме внимателни тук. Тук се съдържат много разпоредби, засягащи конкретно производителите. Добре че работим по общи модели с гръмки имена, но в крайна сметка трябва да работим в името на производителите. Трябва и производителите да получават нещо от печалбата. Продължава да се осъществява управлението на базата на квадратни метри. Нито един производител не може да работи с такъв модел. Трябва да сме внимателни и също така по много други подробности. Има много дейности, които се изключват от модела за санкции. Затова по член 4 и докладчицата и докладчиците в сянка трябва да са внимателни. Нека вземат предвид гледната точка на производителите. По член 4 са предвидени много дребни отделни мерки, които ще възпрепятстват производителя в ежедневната му работа. Мисля, че държавите членки и производителите ще трябва също така в бъдеще и по-активно да обмислят модела за застраховането. Тук ще трябва да сме по-смели. Благодаря ви. Господин Яр. Вие говорихте не по-малко дълго от докладчика. Господин Тарабела има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм от най-разочарованите от това предложение. 15 години работя в тази комисия. Мисля, че това е най-лошото предложение на Европейската комисия, защото ОСП се ренационализира. Най-интегрираната политика на Европейския съюз до сега вече не е селското стопанство, а риболова. Политиката на рибарство е много по-съгласувана на европейско ниво, отколкото селско-стопанската политика. Това е ренационализация. Същевременно аз знам, че е имало голям натиск от НП да се оттегли изменението на Бържец. Същевременно времено не бива никога да се отказваме от интелигентните и интересни предложения, но в общия контекст аз виждам, че едно такова изменение няма нищо да промени. Комисията трябва просто да прояви разбиране, но не комисията всъщност е виновна, държавите членки. Те са 28 по-настоящем и не са способни да вземат решение за селско-стопанската политика. Няма стратегия. Е, в споразуменията за свободна търговия това е последната глава, която се договаря и често се правят е, жертви, за да се защитат други отрасли. Например, отрасъла мляко. Но нито млякото, нито месото вече са отрасли, за които има някакви предпазни мерки. Същевременно се говори и за регулация на пазара. Мисля, че трябва да се водим от разбирането, че фермерите не получават справедливо възнаграждение, защото цените падат. Имаме цена 23 евро на тон. Затова и не производителите печелят, а големите вериги. Е, също така комисарят говори за един систем на застраховки, но това ще струва твърде скъпо и всъщност парите от ОСП ще стигнат само до застрахователите. Това ли искаме? Мисля, че не. Аз ще гласувам против, защото е много важно да имаме свързване с производството. Всички го правят. В Португалия, в Южна Белгия имаме тези обвързани помощи и те са много важни за регионите, които са най-малко развити, които са най-малко богати. Те не би трябвало да се оказват изоставени и маргинализирани. Би трябвало, освен това, да има упростяване, фермера да знае какво може и какво не може да прави, как ще получи възнаграждението си, защото мерките за околната среда не винаги са пазарно оправдани, дори да се произвежда органично. Именно за това съм толкова недоволен. Ние имаме нужда от нова ОСП за стратегия за 20-25 години, а не на всеки 5 години да правим реформи, които са неудовлетворителни. Защо? Защото имаме избори на всеки 5 години. Но аз обяснявам защо не мога да подкрепя много и от моята група не са доволни. Пак казвам, 15 години вече работя в тази комисия и съм възмутен. Силни думи. Наистина, все още няма стратегически план. Ние не знаем какъв е планът и за заетите в производството, можем само да очакваме да се прояви мъдрост, да се знае какви са целите по стратегическите планове и как по-добре да се използва потенциала на държавите членки. Не знам какво е заложено в споразумението за свободна търговия с Канада. Предполагам, че ние ще получим отговор и на този въпрос, но не днес. Госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Докладчица в сянка съм и по регламента за общата организация на пазара. Благодаря на колегата Андрио. Групата на либералите То се отнася до компромисите за процедурата за признаване на географските указания и процедурата за издаване на разрешение за засаждане. Нашата група ги приема, но по отношение на предложения, които подкопават модела ориентиран към пазара, то не можем да ги подкрепим. Това вероятно не е очудващо за вас. От името на колегата Ян Тема докладчик в сянка по стратегическите планове за ОСП, нека допълня, че за нас е много важно тези планове да се осъществими и на практика. Как се прилагаше до сега моделът за екологизиране? По него трябваше да се спазват определени правила, срещу което производителите получаваха финансиране. От тях на гледна точка това беше напълно разбираемо. А сега се предвижда с тези средства за екологизирането да се използват за финансиране за обвързването с условия. Но как ще се финансират тогава екосхемите? Според нас в това е най-големият проблем. Според нас трябва да се отслабят малко изискванията по условията и в екосхемите да се включат мерки ориентирани към резултати. Така наистина ще има възможност за избор. Моделът трябва да е задължителен за държавите членки, но да се прилага от производителите на доброволен принцип. Така ще застанат на по-силна позиция и семейните стопанства. И накрая няколко думи от мое име. Мисля, че и сега селското стопанство внася голям принос в борбата срещу климатичните промени. Не бива постоянно да се сочи с пръст селското стопанство. Мръзнало ми е от това вече. Всички ние носим съвместна отговорност за бъдещето си и селското стопанство също поема своята част от тази отговорност. Благодаря. Сега е мой ред, като следваме подредбата. Пак искам да се върна на въпроса за малките стопанства. Всъщност те са и най-многобройните. Статистиката го показва, включително и в моята страна – тези стопанства са изключително важни за запазване на селско-стопанския европейски модел. Мисля, че всички ние сме съгласни. ОСП е много важна за пейзажа, за заетостта в селските райони, но Всъщност стопанствата се натъкват на един голям проблем. Те не могат да генерират достатъчно приходи, които да изхранят семейството. Ето защо трябва да се направи всичко възможно, да има наистина подпомагане. Ние непрекъснато говорим, но какво се случва на практика? Нима бихме искали малките стопани да бъдат натоварени със същите изисквания, колкото и големите, що се отнася, например, до екологизацията. Не бива ли да мислим за намаляване и на административния товар? Как да съчетаем всички тези различни елементи? Какво конкретно можем да направим? Господин Хауслинг има думата. Благодаря. Трябва да взема отношение по казаното от госпожа Мюллер, тъй като тя каза, че се сочат с пръст с костопанските производители във връзка с борбата срещу климатичните промени. Ако селското стопанство не поеме своята част от отговорността, то тук между нас няма да има никакви пресечни точки. Не може производителите да могат да правят каквото си искат и след това да твърдят, че това няма нищо общо с климата. Селското стопанство, например, е един от най-големите източници на емисии, което пък има връзка с използването на торове. Не можем да твърдим, че селското стопанство се отразява единствено и само благотворно на околната среда. Освен това, настоя настоявате за колкото се може по-широко прилагане на доброволния принцип. Като обаче това, което казвате, не е вярно. По схемата за екологизиране на производителите се предоставят средства за това, че спазват правилата по този модел. Но достатъчно ли ще е това в бъдеще? Не. Моделът ще трябва да бъде обвързан с условие за по-активни действия от страна на производителите. Разбирам и разочарованието на господин Тарабела. Изобщо не говорим за този нов модел, по който в бъдеще производителите изобщо няма да имат думата. Ще се постигат договорености само между комисията и държавите членки. Следва ли да допускаме нещо такова? В продължение на 30 години сме се борили за ОСП а сега се предвижда по нея да се вземат решения от съвета и от комисията. Държавите членки от друга страна по този модел ще трябва да изпълняват някакви наши изисквания, но не се уточнява как, кога и кога ще стане това. И мисля, че тези държави, които постигат най-низки резултати, ще определят в бъдеще нивото за целия Европейски съюз. именно това трябва да се избегне по тази реформа. Освен това, както вече казах, не говорим за принципните положения, говорим за текста пасаж по пасаж. Договаряме се по техническите въпроси, но не и по решаващите общи такива. Сега разполагате само с една минута. До сега оставях всички да говорят свободно, но сега по една минута. Госпожа Петир. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала на първо място да благодаря на госпожа Хиранс като докладчик, защото тя се съобрази с всички разнородни мнения и успя по някакъв начин да ги включи в документа за бъдещата ОСП. Радвам се, че се обръща специално внимание на фермерите и тяхното участие в борбата с измененията на климата – и поддържането на биоразнообразието. Ние не можем да опазим околната среда без тях. Трябва да го разберем. Също така е много важно да се мисли и за бъдещото поколение фермери, младите фермери. За това и предложих 8% от бюджета да се задели за младите фермери. Тук е добре да сме по-напредничави. Мисля, че трябва да има и специални схеми за жените в селските региони, за да се покаже колко е важна и тяхната роля. Аз съм от Хърватия. Половината от бюджета на ОСП в Харватия е разпределен за такива програми. Имаме също така и програмите за развитие на селските райони. Що се отнася до преразпределението или прехвърлянето на средства от първия към втория стълб и обратното, тук трябва да имаме предвид спецификата. Би трябвало Харватия да може да прехвърли 15% от първия към втория стълб – това би било изключително важно, като се има предвид бюджетното разпределение, което сигурно ще бъде намалено. Вие говорите за спецификата на определена държава. В някои държави има прехвърляния от първи към втори стълб, в други от втори към първи стълб. Разбирам, че по-настоящем ние предпочитаме прехвърлянията от първи към втори стълб, но има държави, които прехвърлят 25% от втори към първи и ако те искат да го правят, е, очевидно, че имат необходимост от това и не е необходимо да им се казва, например, че това трябва да са до 15%. не би трябвало да се въвеждат шокови промени, а промени, които са съобразени с спецификата и опита. Аз също съм от страна, където се прехвърля от втория към първия стълб. Да, може би 25% е много, но така ние успяваме да изпълним това, което сме предвидили заедно и с помощта по националния бюджет. Необходимо е наистина да се отразява по-добре спецификата на държавата. Господин Яр. Нека първо кажа, че производителите могат да осъществяват само програмите, които им предлагаме както и да работят при условия на конкурентоспособност, така както ги създаваме за тях. Съгласен съм във връзка с това с госпожа Милер, че не бива да се сочат с пръст производителите крайно време комисията да докаже, че селското стопанство не е част от проблема, а част от решението. За това и трябва да работим за приемането на тази законодателна инициатива. По въпроса за древните и крупните производители. Както каза нашият председател, в Польша може да има стопанства с по 10 хектара, които да са много важни за развитието на селските райони, които трябва да опазим. В Германия пък има производители, които извършват основната си дейност в областта на автомобилостроенето. Само косвено се занимават с селско стопанство. Затова и в системата за таваните трябва да се предвиди по-активно участие на държавите членки. Освен това, селското стопанство дава възможност и за създаването на зони за опазване на околната среда, но и това отново зависи от особеностите в отделните региони. Е, момент, момент, момент, момент. Момент. Е, е, maybe later, no now. Е, еши можна, ето. Може би по-късно отговаря председателя на реплика от залата, ако ми позволите. Всъщност, големите стопанства се конкурират с големите производители от Америка и други страни. Те са свързани обаче с националния пазар – Необходимо е, за да има равновесие, да се предвиди специфично подпомагане и всички тези параметри да бъдат включени. Това всъщност ни показва опита. Госпожа Нойхел. Много е интересно, че това, че някой казва, че трябва да се вземат по-добре предвид особеностите на държавите членки и че от друга страна трябва да има измерими цели. Но как се вписва това в точка 87, в която се говори за чисто счетоводителски подход към действията за борба срещу климатичните промени? Предвижда се 40% от финансирането за производителите да се задели за мерки за борба срещу климатичните промени. Твърди се, че трябва да има определени проценти за действия за борба срещу климатичните промени, например в по-необлагодетелстваните региони. Нещо такова вече не е възможно. Не е възможно да се твърди, това в момент, в който хората излизат на улицата, за да протестират за по-добра климатична политика. Не може да твърдим, че селското стопанство винаги се отразява добре на околната среда. Затова и този счетоводителски подход в точка 87 трябва да се заличи. Госпожо депутат, ние всички сме за опазването на природата, на климата, но на този олтар Следва ли да положим и жертваме интересите на европейските земеделски стопани и продоволствената сигурност? Понеже в крайна краща до това стигаме. Продоволствена сигурност а, и, и възникват всякакви аргументи, между които следва да се търси и намери равновесие. Какво е възможно, кое е благоприятно за климата – от друга страна, без да се поставят под заплаха интересите на земеделските стопани и сигурността на прехраната. Не става въпрос за взаимно изключване на едно или друго. Господин Вайц, не ви разбирам, господин председател. Повечето работни места в Европейския съюз се дължат на малките и средни предприятия, на семейните предприятия. Не се разкриват благодарение на крупните играчи. Те именно допринасят за вредата за околната среда. Разбира се, не означава, че един крупен производител винаги вреди на околната среда, но и Истината е, че те не работят много активно за намаляване на замърсяването на водите и почвите, например. Как един средно голям млекопроизводител според вас няма да има затруднения при положение, че големите производители диктуват цените на пазара? И Мислите ли и именно тези, които имат по 200, 300 и повече хектара, следва в бъдеще да получават по-голямата част от плащанията? Как ще обясните това? Как ще гарантирате в бъдеще продоволствена сигурност в Европа, ако не направите нещо за борба срещу климатичните промени? Ако не се преборите с тях, в бъдеще няма да има вече почви, ще има засушавания и така нататък. Може да има продоволствена сигурност, само ако ограничите ограничим климатичните промени. Напълно съм съгласен с вас. И това е причината, по която се изказвам в подкрепа на това а, да, да, да се развиват, да се насърчават дребните и въди и животновъди. За, за да има многообразие по, по места – и, и животновътството, например, да се организира в максимална близост до природосъобразните е, условия, и при които поначало се отглеждат животни. Бас, надявам се следващата, следващия си състав, е, нашата комисия по селско стопанство да е, поръча изследвания, свързани с мащаба, с с големината на, на селско-стопанското производство, производство. Аз съм убеден, че големите, разбира се, разполагат с една по-добра материална база, могат да се грижат за въздействието върху околната среда, така както малките не смогват. Но Европейската комисия и Комисията по селското стопанство би следвало да поставят тези твърдения на основата на сведения на конкретни изследвания за относителното екологично въздействие на големите и на малките съответно. Госпожа Еранс има думата. Много благодаря. Много въпроси имаше и аз би трябвало да отговоря. Първо за опасността от ренационализация на ОСП, то вие ме познавате добре. Отдавна работя тук и в тази комисия. За мен е важен именно общия елемент на ОСП. Извиненията, свързани с първоначалните изменения, бяха всъщност породени от това, че за мен беше важно да засилим общия елемент и мисля, че това е постигнато. Няма никаква опасност от ренационализация. Разбира се, аз уважавам изменението, защитавано от господин Тарабела, но не съм съгласна защото не виждам опасност за ОСП и според мен да отхвърляме априорно не е много справедливо. По-скоро ние трябва да подобрим това предложение и мисля, че можем да го постигнем. Селските стопани искат две неща. Бюджет и ясни норми, колкото се може по-рано. Като тук не говоря само за фермерите от Испания, аз съм срещала всякакви представители от целия Европейски съюз. Това искат бюджет и ясни правила. Именно за това работим с различните политически групи и за това включихме изменения и компромиси, които да възстановят стойностите, за които гласува парламента по ОСП. В 13 от компромисите са заложени стойностите, гласувани от нас по МФР и мисля, че това е интелигентното решение. Също мисля, че това решение ще се приеме много добре от фермерите, защото им дава тези две неща – правилата и бюджета. Защото в крайна сметка стопаните – Представете си някой, който работи цял живот, именно за да осигури а, едно древно производство. Може да има и по-голям производител, но той също ще разчита на ясни правила. Той не може да чака до безкрай европейските институции да измислят какво искат трябва да сме готови по-скоро. Трябва ни, както казах, и реалистичен баланс да се отразят позициите на различните политически позиции и държави членки. Точно по това работим. И мисля, че ще го постигнем. Ние трябва, разбира се, да договаряме днес и утре. Бих искала селските стопани да се почувстват доволни и да видят, че нашата комисия изпраща ясен сигнал. А тези 60%, които защитава нашата политическа група за помощта за устойчивост, както и разпределените плащания, нека ви кажа, че тези пари не са безплатни. Не, те всъщност се използват за, за да се изпълнят условията, които са станали по-строги междувременно. Те са свързани с околната среда. Има подпомагане за устойчивост, за да се получи това подпомагане, обаче трябва да се изпълнят условията, които са още по-строги. Подчертавам го – като че ли някои от нас не искат да го признаят. Но аз го знам много добре и именно за това защитавам идеята. Господин Вайц ме пита дали съм чул демонстрациите на младите, които излизат да защитават климата. Да, със сигурност, в крайна сметка има и медии. Няма как да не знам за това. Разбира се, че всички проявяваме уважение, дори да са младсинство, еколозите трябва да бъдат уважавани, всеки има право да демонстрира, разбира се. Но това няма нищо общо с борбата срещу измененията на климата. Не трябва обаче да обявяваме фермерите за престъпници. Това е абсолютно несправедливо защото селското стопанство и животновътството в Европа всъщност са подчинени на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и при водите, и при нитратите, и при емисиите, и при почвата, или доброто отношение към животните. Няма друго място на света, където изискванията да са толкова високи. И всъщност, както казвам и по това предложение за получаване на основното подпомагане за устойчивост, пак трябва да се изпълнят много по-строги условия. Но не могат да се обявяват фермерите за виновници за измененията на климата. Напротив, аз мисля, че този първичен отрасъл всъщност прави огромни усилия за опазване на околната среда. Освен това, се бори срещу ерозията, срещу обезлюдяването и ни предлага храни на достъпни цени, но с добро качество. Ние всички трябва да се борим срещу измененията на климата. Тук е включено и селското стопанство и то го прави. Питър Яр какво прави? Прав е. Какво каза? Той беше абсолютно прав. Пак казвам, Моето уважение към всички, всички могат да демонстрират. В моята страна 2017-18 година над 50 хиляди излязоха по улиците. Представители на селските райони, на животновъдите, те също демонстрираха. Защото има чувството, че ние не признаваме техните усилия, техните проблеми – не бива да опростяваме, нека бъдем справедливи, не бива да се водим само от бъдещите избори. Нека бъдем реалисти, нека направим усилието да признаем труда. И за обвързаните плащания – да, за мен те са много важни, защото този отрасъл, както вече казах, има огромно значение за околната среда. Същото е и при виното, при козишките продукти. Това трябва да се отчете, но пак казвам да сме реалисти. Ние трябва да можем да боравим с заложените цифри. Затова казвам и на господин Дантан. Има наистина държави членки, където се заделя много за обвързаните плащания. Има и държави като Холандия, където няма обвързани плащания. Ясно е, това не е в техен интерес. Но там, където отраслите са в критично състояние, тези плащания се правят и са много важни. Госпожо Петир, говорихте за прехвърляния от втория към първия стълб. Наистина има държави като Харватия, Полша, те има този проблем и трябва да се съобразим. Ние сме говорили за това и преди на нашите заседания – Да, трябва да проявим чувствителност и да намерим решение. Господин Луазо ме попита по какъв начин други приоритети могат да бъдат наложени на ОСП. По никакъв. Ние искаме да се запазят цифрите по ОСП. Ако се загубят пари заради Брекзит, то държавите членки трябва да внесат повече в европейския бюджет. Това не е само позицията на моята група, а гласуваната позиция на Европейския парламент и наше задължение е да я защитим. Благодаря ви. Час пани бил długi, dlatego że no, pani odpowiadała jako sprawozdawca. No i... Да, аз ви дадох малко повече време, тъй като трябваше да отговорите в качеството си на докладчик. Господин Андрио. А, благодаря, господин председател. А, наистина, предвид всичко, което чухме днес, не сме готови да гласуваме проекто реформата на ОСП. И ние очевидно попаднахме в капана, както вероятно очакваше самата Европейска комисия, да, да се вторачим в техническите аспекти на реформата. Забравихме, че поначало сме против проекто реформата на комисията. Няма. И, и, и това бе казано. А това е сериозен въпрос. Няма стратегическа насока. Аз всъщност говорим за стратегическата насока на една публична обща политика за изработването на образец, на модел на бъдещото селско стопанство. Да вземем климат. Не става дума да обвиняваме земеделските стопани за влушаването на климат. Става въпрос за това, че ако продължаваме така, след 30 на години няма да можем въобще да ги обсъждаме тези въпроси. Ами, ако не действаме бързо, както отлично каза Мишел Дантен, климатът, околната среда ни задължава да бъдем максимално прецизни по отношение на екосхемите, екологизацията в селското стопанство. И днес и дума е, не може да става за неутрално въздействие на селското стопанство върху биологичното многообразие. Има множество изследвания. Е, ако вземем за птиците, за е, флората и фауната въобще. И трябва да проявим реализъм. Селското стопанство днес не влияе единствено върху почвите, единствено върху водите, единствено върху атмосферния въздух. Има комплексно екологично въздействие. Казвате по-нататък, дребните производители са далеч по-добродетелни, така да се каже. Съжалявам, господин председател, да ви информирам, че ако гласуваме реформата такава, каквато тя се предлага, в край на ня, не ни се предлага и няма да стане прехвърляне на средства, помощ за екологизация от големите към малките. Поначало, що се отнася до бюджета, нали, имаме Европейска комисия, която една година по-късно предлага бюджета си. Има един съвет, който ще свърши работа чак през октомври, ноември, декември на 2019 година. Това не е сериозно. По отношение на всичко това, за което говорим тук, бюджетът е от съществено значение. Тези прехвърляния от втория стълб към първия стълб и както каза госпожа Еранс, ако бюджетът бъде възприят, такъв какъвто го предлага, Европейския парламент, евентуално да. Само, че има друг вариант. И това е варианта, който предлага Европейската комисия, със съвсем друг бюджет. И днес Държавите членки ни налагат, както винаги. И то към края на годината, когато нищо не може да се направи. И то, убеден съм, в ущърп на селското стопанство. Бюджетът трябва да бъде постоянен. Така ни се твърди, но всъщност това е лъжа и трябва да го заявим категорично. Общата селскостопанска политика фактически е предадена под претекст, че имаме субсидиарност, под претекст, че се търси опростяване. Но ако, ако вземем всичко това, което се предлага, всъщност става дума за ренационализация на една съюзна обща селско-стопанска политика. Антемо да ревени за agriculteurs, en termes d'économie des territoires, en termes d'aide place А като погледнем въздействието на селското стопанство, върху продоволственото снабдяване, общественото здраве, околната среда и така нататък, не можем да си позволим да отслабим амбициозността си. Благодаря. Благодаря. Господин Антен накратко ще ви помоля, казва председателят. Не, аз няма да се кандидатирам на следващите избори, така че няма нужда чак толкова да се пресилвам в изказванията си. Тук всички в залата сме наясно с реалността в селското стопанство и, и не, няма нужда да се замерваме едни други с празни фрази. Какво е едно голямо е, стопанство? Имаме 50 различни определения на понятието. Средното било над 50 хектара, това, това у нас, във Франция. Но това е твърде много по отношение на другите държави. Нали, над, вече над 100 хектара се броят на пръстите на, на една ръка, на две ръце. И сега, ако вземем млекопроизводство, каквато и система да се приеме, а, а, а един човек би могъл да, да работи с 50 на крави. А, но защо вместо да се занимаваме с тези въпроси за производителността, да не говорим за добавена стойност, за брутна печалба, за чиста печалба, за да постигнем сравнимост? Е, има, има някои предприятия, които имат скъсени снабдителски вериги и много по-добре се справят с предизвикателствата на пазара, отколкото големите. В е, централния масив е, във Франция може да се работи само животновътство за месо. Повече от 100 хектара общо като заета площ а и при твърде ниски приходи. Имаме 300, 300 350 хектора на, на, на месец. За някои държави членки това, това било много, предполагам. Но във Франция, ако погледнем с минималната заплата, тя се движи около 1100 евро. И значи един земеделски стопанин, който получава 350 на месец, каквото е да е стопанството му, дали? е, е, е поставен в несравнимо положение. Значи трябва да търсим съпоставка и принципът да бъде приличен доход на земеделския стопанин. Каквато и да е, да е била системата. Е, в крайна краищата, ако някой получава твърде много, незаслужено, данъчната система би трябвало да възвърне, да възстанови социалната справедливост между различните субекти. Ако искаме да развиваме системата, трябва да търсим такава организация на производството, която дава повече добавена стойност на хектар, повече е, е, е, брутна печалба, но да се спори само за въпросите на хектар колко да се плащало, може да забавлява е, публиката, но е несериозно. Господин Луазо. Господин председател, въпросите са същите каквито бе, бе, бяха зададени на господин Дантан. Аз бих искал пак да поставя обаче въпроса. Малкото предприятие, е голямото предприятие. Ако вземем във Франция 200 хектара зърни храни, това е средно предприятие. В Съединените щати 200 хектара е нищо. Е, и наистина, господин Дантен е много прав да се работи на брутна на нетна печалба. Е, е, днеска, днеска трябва да говорим за цените. За, за, за цените, примерно, на, на 150 евро, евро на, на тон за зърнени храни. Или 170 за, за жито. И ако добавим помощите, дори с 18 евро, не стига като себестойност 2 евра е загубът в зърнопроизводството на, във Франция днес. Също въжи и за животновътството и за, и за млекопроизводството. И мен се ще е обща селскостопанска политика да ни води напред към бъдещето. И когато слушам аргументите, които се изтъкват тук, че е, е еди колко си получавали, еди колко си и така нататък, е, нека си спомним, е, че във Франция има хора, които слагат край на живота си. И, и, и броят на самоубийствата расте сред земеделските стопани. Благодаря, господин Фланаган. Again, I hear more speakers saying that uh, we want... Тук мнозина говорят, е, че трябва, трябва да се избегне положение, при което да се сложи край на древните производители, на тяхното поглъщане от, от големите. Е, е, но, но, но явно не се оформя мнозинство в подкрепа на справедливото разпределение на, на средствата. Е, спорим тук за големите, за малките. Едва ли трябва да се изследва обаче, с просто око се вижда, че подкрепата на хектар е неравномерна. Имаме пълна конвергенция в 19 страни е, с изравняване на, на плащанията. Върши ли това работа обаче? Това е въпрос. Отрицателно ли е въздействието върху унези, чието помощи са намалени и съответно положително върху унези, чието помощи са увеличени. Ако щете, любопитен съм да знам. Някой от Европейската комисия може ли да отговори на този въпрос? Понеже ако отговорът е да, толкова по-добре. Значи там, където имаме пълна конвергенция, изравняване на плащанията, ако това върши работа, толкова по-добре. обаче, е, е, можем ли да, да по същество в системата до 2026 година, положение при което един получава 3 четвърти повече, отколкото получава съседът му. Къде е логиката за тези 75%? Ако съберете стотина земеделски стопани в една стая и вземете е, е, произволна извадка, е, едва ли ще е, е, стигнете до констатацията, че те биха се примирили с подобно неравноправи. Дали в край краищата залагането на, справед... на несправедливост в системата е редно? Благодаря. Уважаеми колеги, с това се изчерпва списъка на записалите се за изказване. Не ви ограничавах, впрочем. Е, в продължителността на изказванията. Сега, доколкото разбирам, трябва да дам десетина минути само на комисията. Предполагам, това няма да изстигне, понеже имаме генерални директори, заместни генерални е, директори, пак де да знам, може и да ви е, е угодно да ви давам толкова малко време, дали ще имате нужда от него, се питам. А, всеки случай аз ви уверявам, че ако ви трябва повече от 10 минути, аз ще ви ги осигуря. А вече вие решете как да си ги разпределите помежду си. Благодаря. Аз първо ще се изкажа по въпроса за стратегическите планове. Колегите ще ме е, допълнат, ще засегнат въпроса за хоризонталния регламент и за общата организация на пазара. Първо, благодаря на е, парламента, че даде възможност на комисията да се включи в това разискване. Бих искал да отправя е, благодарност към е, докладчиците, към е, докладчиците в сянка. Представям си колко е сложна задачата им. 5000 изменения да се стигне до 120, 123 компромисни изменения не, не, е, лека, не е лека задача. Вярно е, е комисията е, е, е запозната с измененията, внесени от различните комисии. Все още не сме се запознали с компромисните изменения, обаче и не можем да вземем днес окончателната, окончателна позиция. Надяваме се, че парламентът ще ни предостави проекто компромисните изменения и ще можем да коментираме. Това, което, с което можем да ви помогнем, има своите различни форми. Можем да отговаряме на въпросите ви, да, да, да, да поясняваме някои неща, да даваме допълнителна информация. Правихме го до сега и сме готови да, да го правим и за напред, тъй като комисията във всеки случай е заинтересована да получи мандата е, на законодателите и да се пристъпи към следващия е, етап на тристранните преговори, е, за да придвижим напред самата обща селскостопанска политика. Така че ние работим едновременно, съвместно и с съвета и с парламента, вярно, е, в по-тясна връзка с съвета, така че, тъй като тъй като в различни работни формати на съвета имаме повече възможности да съпътстваме дискусията. Дебатът е почти един и също, обаче, трябва да ви кажа. И аз бих искал да насоча вниманието ви към четири главни въпроса, на които се спряхте и вие в своите изказвания, и да отговоря на някои въпроси. Първо, това, че предложението на комисията предвижда едно по-справедливо разпределение на обществената подкрепа. Това очевидно е сериозен, спорен въпрос. И в тази връзка бих искал да отговоря на въпроса на председателя. Наистина така е. 80% от преките плащания е, по ОСП е, е, се получават от 20% от бенефициерите. И това се дължи на структурата на земесобствеността в Европа. Тези 20% от земеделските стопани имат под свое управление 80% от площите. И тъй като преките плащания са пряко направо свързани с площите, то те и получават 80%. И това е причината, по която комисията предлага сега едно по-справедливо разпределение на плащанията по линия на двата механизма, които също са доста спорни, а именно е, лимитирането на плащанията от една страна и на второ място преразпределителните плащания с въвеждане на определение на понятието действителен земеделски стопанин, едно също така спорно понятие. Целта е да се изключат онези получатели на плащания, онези бенефициери, които в цялостната си дейност относително малко се занимават с селско стопанство. По-нататък въпроса за климата. Един от най-важните елементи на предложенията. Няма, нямаме, няма как да обосновем едно предложение, което проявява по-ниска степен на амбиция по отношение на околната среда и на климата. Ние альтернатива просто нямаме. Виждате тук, младежи, ученици дори излизат по улиците да протестират. А, и нашето предложение има няколко елемента в това отношение. Аз бих искал да кажа, прочим, че не само а, задаваме е, е, количествен показател, 40% от разходите. а Предполагам, това може да обърква до някъде, но пояснението ще намерите в 87-ми член. Това е методика, която е международно приета. тоест, относителният принос може да се калкулира и методиката е широко признат. Освен това, имаме а, е, задел от 30% от селскостопанския фонд, отново и това е предмет на спорове, между другото. Но да, да кажем, през текущия период сме клоним почти до 60% от програмите по фонда, насочени за а, а, околна среда, в това число зоните страдащи от а, природни ограничения. А, така че е, държавите членки няма да са затруднени да спазят онова, което предлагаме. Но по-високата амбициозност се дължи и на друго. На, на редица елементи в, так, така наречената зелена архитектура. Каза се тук засилената условност, нали, която ще бъде наложена на всички. По имаше някои въпроси за екосхемите, че те били и по първия и по втория стълб. Ние ги предлагаме по първия стълб. Защото екосхемите са твърде различни от екомерките по втория стълб. Първо, 100% финансиране от бюджета на Съюза и, и на земеделския стопанин се а, а, дава а, възможност да, да отговори на условията, да бъде проверен и да получи 100% от сумата. Това са доброволни мерки фактически. Е, е, по-нататък, новия модел на, на провеждане или, или изпълнение на, на политиката и колегите ще допълнат. Да, да обърнем вниманието ви на 121 член, който, който бе споменат. Това е членът за годишния отчетен доклад, или доклада за изпълнението на политиката. И това е главният елемент, с който разполагаме ние, комисията и държавите членки, за да се уверим, че се движим в правилната посока. Целта е двояка. Първо, да се гарантира финансовата дисциплина. Тоест става въпрос за заверка на финансовото изпълнение на бюджета. От една страна и от друга страна натуралното изпълнение на, на стратегическия план. Това е съществен елемент от цялата нова система на стратегическо планиране. Много се спори, разбира се, както тук, така и в съвета, относно обхвата, относно крайните срокове, но според нас това е толкова важен инструмент на политиката съсредоточена към, върху, върху резултатите, че не, не, не бихме могли да се лишим от него като гаранция за ефикасността на политиката. Някои неща споменати от господин Тарабела. Първо за обвързаните помощи. А комисията признава ролята на тези помощи в Европа като цяло. Те, те се изплащат ние ги предлагаме и за следващия период, но също така си даваме сметка за изкривяващия, упоручаващия ефект на тези плащания върху вътрешния пазар. Поради което предлагаме е, много внимателно да се премери и обема, и срочността на тази подкрепа. Знам, че се обсъжда всичко това все още, но трябва да признаем, трябва да признаем, че обвързаната помощ може да дебалансира вътрешния пазар. Другият момент е за управлението на риск. Ние не предлагаме само застраховки. Да, застраховането е част от управлението на риска, но също така работим за стабилизиране на доходите и взаимопомощ между земеделските стопани, което няма да доведе до обогатяване на застрахователните компании, напротив. Що се отнася до споразумението с Канада, колегите ме информират, че външно-търговската статистика сочи нарастване на европейския износ за Канада. Да не отнемам е, повече време, бих могъл да, да навляза в, в, в големи детайли, но, но за сега бих искал просто да ви уверя, че сме готови да продължим работата заедно с вас, да изясним всякакви неща в предложението на комисията, с надеждата да се стигне до мандат, от който нататък да се придвижим напред. Uh, Благодаря. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Както вече каза колегата. Вече сме на етап, на който вашата комисия изготвя позицията си. И това е едно от свещените права на един парламент, така че комисията няма да се меси в работата ви. Ще се огранича за това само с посочването на някои от последиците от представените до сега на заседанието ви предложения. И така изпълнявам и нашата функция. Това е функция на съветник, на базата на опита ни, както и на подготвителната работа, която сме свършили. Регламентът за общата организация на пазарите. Представеното от нас предложение е част от дългосрочна стратегия за политика по отношение на пазара – стратегия, за която взеха решение законодателите. Процесът започна още през 2003 година, когато взехме решение за отмяната на някои инструменти за контрол върху обема на продукцията, като квотите за млечния сектор. В крайна сметка тези квоти, както и квотите за захарта, бяха изцяло премахнати. Същото въжи и за други елементи за контрол върху обема на продукцията. Всичко това се вписва в дългосрочната ни стратегия. Затова и не смятаме, че с това предложение комисията трябва да се обърне на 180 градуса. Разбира се, има кризисни ситуации, проблеми, с които трябва да се справим. Все по-сложни стават условията но при тези трудни условия селското стопанство на Европейския съюз се превърна в нетен износител. Постоянно нараства обемът на износа. Това сочат данните за СЕТА. Споразумението с Япония също потенциално ще увеличи капацитета ни за износ към световния пазар. Така че това, което предлагаме в настоящото предложение е обвързано с омнибус предлагаме да се направят необходимите промени, за да се упрости и рационализира политиката. Като се има предвид този цялостен контекст, комисията въпреки това е загрижена и ще продължава да е загрижена във връзка с някои моменти, които изложихте днес. Доколкото разбираме, те ще са включени в компромисните ви изменения. Загрижени сме, тъй като предлагате да се отклоним от модела на ориентираност към пазара. Отделянето на преките плащания от производството е основният инструмент, с който да дадем възможност на производителите сами да решат какво да направят с потенциала си. Не им предписваме този или онзи стимул, тъй като не може да сме сигурни, че той ще е правилният. По отношение на винаро-лозарския сектор, се удължава срока на действие на системата за разрешение за засаждане. Предвиждаше се през 2013 при реформирането на този сектор реформата да се преразгледа през 2023. Освен това, има и някои предложения за разширяване на обхвата на интервенциите. Тук ние предлагаме механизми за ранно предупреждение, които да бъдат допълнени от инструменти за намеса на пазара или инструменти за намеса при кризи. Има едно предложение за междубраншовите организации, например, което ще даде възможност за установяването на вертикални структури, а това е най-голямата възможна опасност. Става дума за вертикални намаления. Възможна е една такава политика, но тя не е в съзвучие с системата за пряко подпомагане на доходите. Тази система е наистина ориентирана към пазара. Може да се стигне в такъв случай до политика, в която има два съревноваващи се елемента. От една страна елемента в по-голяма степен ориентиран към конкуренцията и пазара и от друга страна елемент, който е силно протекционистки и не е непременно в съзвучие с пазарните стимули. Само предполагам, че може да се стигне до такава система. Има такава вероятност. Вторият регламент, за който отговарям в комисията, е хоризонталният регламент. Той е свързан с тъй наречения нов модел за изпълнение. Този нов модел за изпълнение се основава на ориентираност към резултатите. Освен това, се основава и на оттегляне на Европейския съюз от процеса на определяне на правилата. Господин Андрио изрази опасението, че парламентът може в случая да е попаднал в капана на комисията. Но защо да говорим в случая за капан? Комисията предлага нещо, което явно е свързано с критики, които сте отправили неведнъж във връзка с настоящата система. Неведнъж сте твърдили, че тя е прекалено сложна, че по нея не се постигат цели за опазване на околната среда, че се оказва значителен финансов натиск върху държавите членки чрез финансовите корекции и така нататък. Защо такъв случай искате от нас да ви предложим на практика същия механизъм. Ясно е, че той няма да доведе до по-различни резултати. Ще доведе до съвсем същите резултати, както и преди. Така че не мисля, че сме ви поставили клопка. Предлагаме ви просто альтернатива. Целта ни е да се стигне до по-различни резултати. не веднъж сме обяснявали защо Какви са тези резултати? По-точно упростяване, по-голяма гъвкавост, механизъм за планиране, който накрая да бъде одобрен от комисията. Нека сега накратко се спра върху някои от изказванията на госпожа Мюлер и други. По хоризонталния регламент предлагаме структура на управление, в рамките на която разплащателните агенции координират органите за сертифициране. Госпожо Милер, вие говорихте за това, че трябва да има корекции при самооценката от страна на сертифициращите органи, но те не правят такава самооценка. Сертифициращите органи са независими органи, които на национално равнище следва да изпълняват аудиторски функции, изпълнявани в миналото от комисията. Идеята е комисията да може да разчита на работата на сертифициращите органи, като крайната цел е да се въведе единен, да се въведе подхода на единния одит по-високото равнище трябва да разчита на по-низкото в случая. Същото въжи и за Европейската сметна палата. Тя все повече разчита на аудиторската работа, извършвана от комисията, тъй като резултатите от нея са надежни. Комисията си върши работата. Искаме да продължим по същия път и в рамките на новия модел. Искаме да се въведе верига на единен одит – т.е. да не трябва по-високите нива да повтарят вече свършеното от по-низките. Това ще доведе само до повече одити, до повече работа и в крайна сметка и до повече бъркотия за всички. Ако комисията стигне до заключението, че един сертифициращ орган не си е свършил както трябва работата, то ще трябва да го аудитираме, за да сме сигурни, че са защитени средствата на дънакоплаците. Ако това е и вашата цел, то в това няма нищо лошо. Но нека не се връщаме на статуквото. В миналото комисията просто повтаряше мерките предприемани на национално равнище. А що се отнася до нещо друго, което казахте, а именно, че ще трябва да се подкрепи принципа ориентиран към резултати. Наистина се радваме, че сте на това мнение. Ще видим как ще трябва член 21 и член 38 да се обвържат с член 52. Важно е да се запази предложеното от нас по член 35 тук спазването на правилата и процедурите се свеждат само до връзките между държавите членки и Европейския съюз. Европейският съюз в бъдеще няма да разписва подробни правила за отделните бенефициенти. Това в миналото доведе до порочен кръг. Трябваше да се разписват все повече подробни правила, все повече тълкувания трябваше да се правят, трябваше да се излиза с все повече насоки, все по-строги бяха проверките и в крайна сметка производителите се затрудняваха при изпълнението. Мога да кажа това и в отговор на казаното от господин Яр, който говори за много строгите изисквания за измерване в Германия. Ако една държава членка в условията на оказване и в момента натиск за контрол и одит стигне до извода, че ще играе на по-сигурно, ако прави все по-подробни разбивки, например по квадратни метри, то мисля, че именно това се стремим да избегнем в бъдеще. По новата система няма да, може да, няма да има нужда да се правят толкова строги проверки по отношение на отделните бенефициенти. Държавите членки сами ще могат да определят правилата си за проверките. И това е пример за възможно и необходимо опростяване. Ако се върнем към старата система, то няма да има смисъл от настоящото предложение. Много е важен въпросът за резултатите, за изпълнението. Не се упоменава по никакъв начин в предложението, че този принцип ще се прилага към отделните бенефициенти. Мисля, че мнозина са се подали на това заблуждение. Не знам дали сред вас има такива заблудени показателите в бъдеще ще са нещо, за което ще се разговаря между държавите членки и комисията. И преди да приключа за хоризонталния регламент, нека кажа няколко думи и за резерва за кризи в селското стопанство. Нека го наречем за сега така. Не знам каква ще е окончателната формулировка. Ако е възможно да се разшири обхвата така, както го предлага комисията, то това би било чудесно, тъй като системата ще бъде упростена, ще има и повече гъвкавост по нея. Изключително е важно да се постигне тази цел. И нека накрая съвсем кратко се спра върху нещо, за което вече говори колегата. Той цитира цифрите, които обикновено се цитират, именно съотношението 80-20. Това съотношение 80-20 в никакъв случай не е от полза. От него не може да се направят никакви заключения. Първо, защото е много различна ситуацията в отделните държави членки. И второ, защото сред тези 80% се наблюдават много големи разлики. Към момента 72% от преките плащания се предоставят на стопанства с площ от 5 до 250 хектара. В повечето случаи в държавите членки това са семейни стопанства. Има оглеми, огромни разлики в размерите на стопанствата в държавите членки и това какви са критериите за определянето на голямо или малко стопанство. В някои държави членки едно стопанство с 250 хектара може да се определи като малко. 22% от подпомагането се предоставят на 1,8% от стопанствата. Повечето от тези стопанства са не по-големи от 500 хектара. Мнозина се подават на иллюзията, че има много стопанства с по 5000-10 000 хектара, които получават много голяма част от плащанията. И това е причината за това съотношение 80-20. Има много ферми с размер до 500 хектара, което не е много голямо като площ всъщност. Те получават по-голямата част от плащанията. Около 6% от плащанията се предоставят на ферми с площ не по-голяма от 5 хектара. 6% от плащанията се предоставят на тези много малки стопанства. И тук отново в някои държави членки фермите с по 5 хектара дори не биха били квалифицирани като такива, а в други държави членки като Малта или Кипър, например, това са напълно жизнеспособни ферми. Тези 6% малко изкривяват съотношението 80-20 данните за отделни държави членки са напълно различни. Господин Фланаган на няколко пъти говори за вътрешното сближаване. Този принцип вече е бил приложен в редица държави членки. В други държави членки пък преките плащания се разпределят на базата на данни от миналото. Вътрешното сближаване вече се използва за възстановяване на баланса между отделните сектори, най-вече в полза на животновътството и затревените площи. Вече се използва също така, за да има и по-справедливо разпределяне, най-вече в полза на малките стопанства. Има огромни разлики между отделните държави членки. Има много плащания в особено голям размер и много ниски плащания в някои държави членки, а в други държави членки всички получават повече или по-малко едни и същи суми. Така че трябва да си вадим и правилните заключения от цифрите. Както каза колегата ми Думитро, сме готови да ви предоставим всички необходими ви съвети и технически данни. Ще се опитаме да направим всичко възможно, за да можете в най-близко бъдеще да излезете с позицията си по тази реформа. И мисля, че това ще е от голяма полза за селското стопанство, когато се обсъжда следващата МФР. Много ще е трудно на държавите членки да решат как да се разпредели финансирането между отделните области на политика, ако нямат някакви насоки преди това. Така че ще е много важно и какво ще решите вие. Много ви благодаря. Така изчерпахме списъка за изказвания и слушахме всички. Мога да кажа, че ние обсъдихме каква ориентация трябва да има бъдещата реформа на ОСП, Обсъдихме измененията, направените предложения и тези три доклада, свързани с предложенията на комисията. Би било прекрасно да стигнем до компромис. Остава ни все още известно време, Но ако ще трябва да избираме между гласуване и компромис, то аз бих казал, че един компромис винаги е за предпочитане, докато гласуването е по-радикално. Мисля, че работихме много добре заедно. Не може да се каже, че само представителите на една политическа група са се наложили, а други не. Напротив, всички ние работим по посока на компромисите. Много време посветихме на дебата. Струва ми се, че дори и да имахме повече време, нямаше да е по-лесно да стигнем до споразумение – за това аз пак ще ви насърча да работите в името на компромиса. Благодаря на всички, които участваха на докладчиците, докладчиците в сянка. Виждаме, че все още предстои работа, защото имаме гласуването в комисия. Има конкретни задачи, които трябва да се изпълнят. Благодаря на всички. Още веднъж ви призовавам да намерите компромис. Сега продължаваме към четвърта точка сключване на международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини. Ще гласуваме докладчик е колегата Чич, но не го виждам в залата. Това е заключение по международно споразумение. Гласуваме еднократно само с да или не, тъй като в случая даваме препоръка за сключване на споразумение от страна на съвета. Проектостановището беше обсъдено на наше заседание на 9 ноември 2017 година. Тогава започна всичко при нас. Преди две седмици Корепер даде окончателното си съгласие по проекто текста на решението на съвета, като има препоръка към съвета да потвърди споразумението. Е, това досие е на дневен ред и на е, днешния съвет на министрите по земеделие, които заседават в съвета. Господин Яковчич не е в залата, но въпреки това мисля, че можем да гласуваме. Електронно, поименно. Готови ли са всички? И тъй, моля, гласувайте. Становището на господин Яковчич. Си загласували? Так, разумееш, че можем... Гласуваха ли всички? Чудесно такъв случай нека приключим гласуването и поздравим докладчика. Będziemy повторить при гласуване над поправками, związanymi с реформу. Мисля, че ще е трудно да имаме същия резултат при гласуването по реформата на ОСП, обаче още веднъж поздравления на докладчика. Моля да му ги предадете. Сега преминаваме към следващата точка. Това е дебат при закрити врата. Ето защо ще направим пауза от няколко минути, за да може всички, които трябва, да напуснат залата.